Скъпи колеги, дами и господа, Nous reprenons nos travaux, cette fois-ci en séance publique. Започваме отново нашата работа. Този път заседанието е открито за публиката. Много ви моля да запазите мълчание. Много моля всички, които току-що влезаха в залата, да седнат спокойно и безшумно. И ну, euh, Както казах, продължаваме с работата по дневния ред, точка четвърта на практика, която е пряко продължение по проекто бюджета за 2011. Извинете, извинете, сбърках, казва председателя. Става дума за точка 7. Става дума за точка 7 от дневния ред. Става дума за гласуване доклада Раймер БГ, многогодишна финансова рамка за периода 2007-2013. Много ви моля да престанете с частните разговори. Е, предполагам, че разполагате с списъка на гласуване. Докладчика има ли да каже нещо по въпроса? Да, благодаря ви. Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. Е, много, много, многократно обсъдихме стратегическата цел, която преследваме с този доклад. И предвид е, това, че трябва да приспособяваме междуинституционното споразумение и всички последици от влизането в сила на Лисабонския договор. Положението е малко не, нестабилно, неясно, затова е необходимо да внесеме междинен доклад в пленарна зала, за да поясниме нещата и отправиме ясно послание към съвета и комисията. Готов съм, като прегледах измененията, да подкрепа всички изменения. Ако обаче компромисните изменения А и Б бъдат включени в пакета. В такъв случай от, се отказвам от разделно гласение при 2 и 4 и при 8. За 8 също бих ви приканил да гласуваме за. Ако доклада бъде прият по този начин, то тогава ще можем да го гласуваме вторник в Страсбург на следващото пленарно заседание и по този начин ще отправим призив към комисията за една политическа оценка на техническите изменения или исканията за технически изменения, за да можем наистина да задоволим бюджетните нужди до 2019 година, като обаче стъпим на нова основа. Разбира се, що се отнася до ИТЕР, комисията трябва да, бъд, да, извърши много подробно и ясно подробен и ясен анализ на проектите, които трябва да се финансират до 2013 година и какви ще бъдат бюджетните последици. Само тогава ще, ще считаме, че тази политика е политика в името на устойчивостта. За това имаме нужда от този междинен доклад. Докладчика е съгласен с всички изменения. Това може ли да гласуваме анблок? НП са съгласни. Не, АЛДЕ не са съгласни. В такъв случай няма да гласуваме блок. Ан. Само искам да кажа, че по изменение 4 Ан изисква да, да гласуваме отделно изменение 4. Съгласни ли сте? В такъв случай Гласуваме. Амблок. Всички изменения, освен изменение четвърто. Включително и компромисните изменения, предложени от докладчика. Кой е за? Благодаря ви. Против. Двама души са против, въздържали се, няма въздържали се. Сега, изменение 4. Искате ли разделно гласуване? Не. Тогава гласуваме изменение 4. За. Благодаря ви. Против. Един. Седем, казва председателя. Въздържали се. Трима въздържали се. Приема се изменение 4. Благодаря ви. В такъв случай доклада на Раймер е... А, не, извинете, трябва да гласуваме цял... целият доклад с измененията за. Против. Двама въздържали се, няма въздържали се. Поздравявам докладчика и съответно този доклад ще бъде включен в дневния ред на пленарното заседание в Страсбург следващата седмица. Сега продължаваме с гласуванията. Става дума за доклада Калфин, който в нашия дневен ред е точка 20, казва председателят. Точка 20. А, извинете. Извинете. Първо, кор... бюджета на Олаф проектът на коригиращ бюджет 5 ОЛАФ. Миналия път е, докладчика представи него, неговия доклад. Е, както каза Ласло Суриан, и както вече не, нееднократно сме го правили, става дума за предварително гласуване, което... Ш... А, Резултатите ще бъдат предоставени след окончателно становище на съвета. Ласло Сориан, искаш ли да кажеш нещо или да гласуваме направо? Няма какво да каже Ласло. За! Ласло, разбира се, за. Благодаря ви против. Един против, въздържали се, няма въздържали се. Съответно, коригиращия бюджет е прият. Сега точка 19. Става дума за коригираш бюджет номер 7. Обсъдихме подробно този коригиращ бюджет. По принцип съвета трябва да приеме становище днес, така че и това е предварително гласуване. Господин докладчика, искате ли да вземете думата? Да. Много накратко, господин председател. Няма микрофон. I think that real success... Мисля, че, че успех, това е успех на парламента и на нашата комисия да предложи подобно решение за да имаме подобна бюджетна линия и парламента да участва в целия план за спасяване. Съжалявам, че днес ви бе разпространен окончателният текст, но в крайна сметка ние многократно сме обсъждали този проблем тук, в комисията, по време на трилога, така че не смятам, че трябва да отлагаме нещата. И нека да, да, да продължиме да бъдем лидери. Така че аз приканвам колегите да подкрепят този доклад. Благодаря, господин докладчик. Така че нека да гласуваме коригираш бюджет 7 за, против, Двама души са против, въздържали се, няма въздържали се. Приема се. Приема се, като за него въжи същото, което казах преди малко. Сега минаваме към точка 20. Става дума за изменение на регламент 1905. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие. Доклад Калфин. Имате списък на гласуването. Имаме пет изменения. Докладчика иска ли да каже нещо? Не, той не желая да вземе думата. Можем ли да гласуваме анблок петте изменения? Кой е за? Благодаря ви. Против? Двама души са против. Въздържали се? Няма въздържали се. Благодаря ви, приема се. Окончателно гласуване, да. Окончателното гласуване за, против. Двама души са против. Барбара. За или против? За, за. Добре. Значи, е, логично. Същ, същия брой. Тега минаваме към трансферите, превода. Господин Цурян, имате думата, след това господин Манка. Oui. Can you specify which... Бихте ли пояснили за кой трансфер гласуваме? Мисля, че номер 40. Да, правилно спешен въпрос за оказване на помощ на Пакистан. Аз подкрепям това искане. Да, точно така, за, за неотложна помощ за Пакистан. Не, за Судан. 40 е за Судан. Номер 40 е за Судан. Извинявам се. Пакистан не е Судан, а, обаче въпросът е, че е, въпросът е неотложен. Аз го подкрепям. Да, и двете страни изпитват а, а, сериозни затруднения това лято, макар и от а, различен характер. А, така че е неотложно да се отка... окаже така, сега първо нека да гласуваме номер 40. Кой е за? Благодаря ви за против. Въздържали се? Двама. Приема се. 49. Пакистан. Става дума за спешна помощ за Пакистан. За. Против. Въздържали се? Двама въздържали се. Приема се. Сега минаваме към номер 36. Господин докладчика, ако сте съгласен, можем да приемем днес. Ако не, можем да го приемем друг път. За 36 става дума за Олаф. Окей. Okay. Donc on le Добре, в такъв случай ще го гласуваме сега. Кой е за 36? За, против, въздържали се? Приема се. Сега, що се отнася до другите институции? Трябва ли да гласуваме, пита, пита C8 на парламента. Господин Манка, тук ли сте? Господин докладчик, имате думата. Ďakujem, пан председа. Маме niekoľko трансферов. Jeden з них е C8, парламент. Една са о трансфер... Благодаря, господин председател. Имаме няколко трансфера. Един от тях е C8 за парламента. А, тук имаме искане за увеличение на разходите за функционирането на пътническата агенция в сградата на парламента. А, това не можеше да се включи в нормалния бюджет януари, затова предлагам да се подкрепи това искане за, за увеличение. Така, гласуваме трансфер С8 за парламента. Кой е за, против? Благодаря ви, въздържали се, приема се. Сега имаме четири изменения на Сметната палата. Господин председател, господин докладчик, става дума за за хоризонтален резерв от 5%. Всяка институция, която има служба за превод, има това. Така че аз предлагам да, а, да отменим този резерв от 5%. Благодаря ви. Става дума за изменение едно, така ли? Е, с трансфер едно. Трансфер едно. Да, едно. Е, може би, проставете ни четирите изменения и да ги гласуваме блок в такъв случай. Добре. Номер две. През май 6 члена на сметната палата напуснаха. Те бяха сменени с 6 нови и имаше известни бюджетни последици. 3. Номер 3. Става дума за поддръжка на сградите, сумата не е голяма и номер 4. Също става дума за малки скромни суми за е, мебели, оборудване, смяна на оборудването. Така че аз пред, пред, предлагам да подкрепиме тези изменения. Благодаря ви. Значи доклада, е, докладчика подкрепя четирите трансфера, които току-що ви изложи, така че нека да ги гласуваме Анблок за, за тези четири трансфера. Против? Двама души са против, въздържали се, няма въздържали се. Четирите трансфера на Сметната палата са приети. Що се отнася до економически и социален съвет, става дума за три трансфера. Тук имаме два, но ми казва, че, казват ми, че има и трансфер по член 47. Може и да ни ги представите, господин докладчик. Áno, je tu viac prevodov kvôli tomu, že niektoré sme neodsúhlasili na poslednej schôdzi, ktorá... Има един трансфер, който миналия път не беше прият. Както и преводи по отношение на 5% резерв за служба преводи за Комитета на регионите и економически и социален комитет. Получих предложението, информацията по имейл. Може би вие сте получили и някои от точките не бяха записани в Кобю Ньюз на нашата комисия бюлетина. Затова ви при... предлагам да приемем тези трансфери за комитета на регионите, економическия и социален комитет, комисията и парламента вследствие на е, предложението за резерва, резервния фонд за 5%. Да. Предложението беше прието от съвета. Сега ви моля да гласуваме тези три изменения. Кой е за? Против? Двама. Въздържали се. Трите. Превода за економически и социален съвет се приемат. Няма трансфери за другите институции. Остават две, два последни вота по точка 23 от дневния ред. Сградната политика. Спомняте си проблемите за сградите в Стокхолм и проблема с реконструкцията на, нашата, на сграда на нашата делегация в Хаити колега от Майер. Колеги, господин председател, ще започна с случая в Стокхолм. Вече описах ситуацията в Стокхолм подробности на миналото заседание сега ще се огранича до най-същественото. Не сме дали становище до сега, защото сградата е прекрасна, много добре устроена от енергийна и техническа гледна точка, но в хода на процедурите открихме някои нередности. Преди няколко години бяхме приели договор, който ни затрудняваше да вземем решение срещу сградата, защото трябваше да плащаме такива неустойки, че просто нямахме друг избор. Този тип малко насилени договори, по които не сме дали нашето съгласие, просто защото бюджетният орган по това време не участваше, създават проблеми, защото ни лишават от избор, връзват ни ръцете и не можем да спазим съответния член. По отношение на Хаити, както също вече съм казвала, не е имало търг за възлагане на обществена поръчка. Тогава, по, на времето не е имало такава възможност. Сградите бяха така разрушени от земетресението, че нашите сътрудници бяха принудени да работят или вкъщи, или да се върнат в Брюксел. Затова трябва да се предвиди построяването на нови сгради. Мисля, че процедурата е добра. Процедурата, която беше одобрена от комисията, доста прагматично, за да може делегацията в Хаити да действа. Новата сграда има 44 работни места на, в площ 1700 квадратна метра. <clears throat> Подготовката струва 550 милиона евро и 178 милиона ще бъдат отделени за закупуването на терена че те ще се отпускат на траншове, няма проблем, аз съм съгласна. Първият транш е 18 700 евро. За, милион, за, за хиляди или милиони. 3,7 милиона цялото. Общата сума е 3,7 милиона. 18 700 на първия транш. А, радвам се, че, че комисията трябва да вземе решение и трябва да го вземем бързо. Но аз съм съгласен с докладчика по точка 1, 2 и 3, но за бъдеще трябва да бъдем много внимателни. Така че мене малко ще ми е трудно да гласувам за, тъй като просто не, не, нещата не са много ясни. Deshalb haben wir die Meinung niedergeschrieben. Bon, merci bien. Euh, Благодаря ви. Добре, хайде да гласуваме. Положително становище. 179 член прилагаме за сградата в Стокхолм. Кой е за? Кой е против? Госпожа Хандрсен. Кой се въздържа? Благодаря ви. Тоест, решаваме да не даваме становище. Приемам. А, извинете, добре, приемам. А, за, за Стокхолм миналия път решихме да дадем становище. Сега становището е положително. Съгласно член 119 за Хаити, спешен случай, позицията на докладчика е да не даваме становище. Кой е за предложението на докладчика да не даваме становище? За? против. Благодаря ви. Въздържали се? Един въздържал се. Не, при... не прилагаме член 179 за сградата на делегацията в Хаити. Благодаря ви, колеги. С това приключваме гласуването и можем да се върнем към точка 11 от дневния ред по която ще дам думата на докладчика. Става въпрос за предложение за изменение към междуинституционалното споразумение за многогодишната финансова рамка за финансирането на проекта за Международна организация за термоядрена енергия ИТЕР. Господин докладчик, благодаря господин председател. Колеги, предложението за финансиране на проекта ИТЕР ако бъде сравнено с Галилео, хранителните продукти и всички други проекти през миналите години, е още по-сложен. ИТЕР е международен проект и в него участват, освен Европейски съюз, Съединените щати, Китай, Япония, Индия, Южна Корея. Няма да изброявам вноските на всеки един от партньорите, но средната стойност на гласовете, включващи държавите членки и комисията, трябва да, да се балансира от гледна точка на вноските на Европейския съюз. По време на немското председателство вече бяха обсъдени проблемите на финансирането на ИТЕР. Имаше няколко предложения. Сегашното предложение се основава на заключенията на съвета от юли 2010 година, в които съветът гласува положително за осъществяване на проекта. Комисията отчита това, на 27 и 28 юли съветът ИТЕР се заседава и приема основните линии на финансирането на извънредно заседание. В съобщението на комисията се казва, че е направено всичко. Е прието без това да пречи на последващо одобрение от бюджетния орган. Това е една от е, правомощията на съвета и много често се възникват тези проблеми с финансирането на международни проекти и много често това става без консултиране на парламент. И знаем, че много често, дали става въпрос за международни проекти или не, нещата стават по един и същи начин. Тук не става въпрос само да се преразглежда многогодишната финансова рамка и да се намалят лимитите в категорията А400 както и да се увеличи тавана в категория 1А, за да се компенсират 400 милиона за 2011-2012 година, но и е, се предвижат два допълнителни транша. 400 милиона от седмата рамкова програма се взимат, от тях 100 милиона трябва да се използват през 2012 година и останалите през 2013. Комисията ИТРЕ гласува против това в своето становище. 140, а 540 други милиона и 1,44 милиона ще бъдат заделени на по-късна дата. И по този повод комисията заявява, че в рамките на съгласуването на бюджета през ноември 2010 година и в рамките на следващата бюджетна процедура ще бъдат изчерпани бюджетните възможности и предлага по този повод заедно с парламента и съвета да се приеме декларация и трите институции започнат преговори през ноември. Съветът от своя страна заявява, че 6,6 милиарда до 2020 година ще бъдат вноските от Европейския съюз, което включва прогнози, планиране на бюджета от 2014 година нататък в рамките на следващата финансова рамка. Ние в парламента не сме единодушни по този проект. Има една поне група, която е напълно против. Освен това, общността на учените обсъжда в подробности проекта ИТЕР, без да се е, е, обсъждат кое трябва да продължи да се финансира, без да се накърни осъществяването на проекта, кое поражда разходи, които не са свързани с провала или с успеха на проекта. И по всички тези причини решението е, е изключително трудно за вземане. Комисията каза също, че за периода след 2013 година трябва да се определи годишна сума в новата финансова рамка. Вие знаете, че следващите форми на преразглеждане все още не са определени Знаем, че след влизането в сила на Лисабонския договор решенията ще трябва да се взимат единодушно, с консенсус. Под 0,03% се изисква квалифицирано мнозинство в съвета и ако не намерим някаква гъвкавост при финансирането на този тип проекти, рискуваме да се сблъскаме с проблем, поради някои факти. Например, в австрийските вестници не само министра на финансите, но и министър Проел заявява, че преминаването от категория 2 към категория 1А, съгласно предложението на комисията, не е допустимо за тях. Което означава, че ние напълно основателно си задаваме въпроси по отношение на някои процедури. Очакваме подобрено предложение от страна на комисията за междуинституционалното споразумение. И накрая смятам, че проекта трябва да се разгледа подробно, за да се определят реалните нужди. Финансовото предложение на комисията показва, че е, тук е, се засяга бюджета за 2010 година, а останалите транши от финансирането ще се предоставят от 2012, 2013 и следващите години. Съгласно опита ни с Галилео и мерките, които бяха взети за решаване на финансовата криза и предвид съкръщаването на маржовете през следващите години, които ще ни бъдат наложени, не смятам, че бюджетната комисия може да приеме подобно предложение. Трябва да изискаме комисията заедно с нас да разгледа внимателно проекта и предвид неговото международно значение, ако той трябва да бъде осъществен, трябва да намерим едно глобално решение за, за проекта ИТЕР, а не решение на части, което ще ни принуждава всяка година да водим трудни дискусии и ще наруши други приоритети на бюджетната политика. Смятам, че едно глобално решение ще бъде най-доброто. Не може ИТЕР да се финансира на част и Трябва да разполагаме с документ, съдържащ едно цялостно предложение, което гарантира финансирането за цялата финансова рамка, за да не се прехвърлят пари от други категории, за през следващите години да можем да финансираме проекта ИТЕР. И не трябва да позволяваме комисията да оказва натиск върху нас. Съвета е взел Съвета за ИТРА е взел решение, но се надяваме, че следващото предложение ще е по-добро от днешното. Имам, има няколко желаещи да се изкажат и накрая ще дам думата на генералния директор да обобщи господин Хаглунд. Пардон, uh, oui, uh, uh, Джеймс. Джеймс? И за мен и за други предполагам ще е полезно а, да видим а, как ще реагира комисията и след това ние като депутати да коментираме, вместо комисията си изказва най-накрая. Значи, ако добре да разбрах, Джеймс предпочита комисията да вземе думата. Господин генерален директор, имате думата тогава. Благодаря ви, господин председател. Комисията е готова да, въз, да, въз, да възприеме позицията на парламента. Припомням различните аспекти на това предложение. Първо, няма да навлизам в подробности, но Европейският съюз подкрепя проекта ИТЕР, с, с който смята, че ще реши известни проблеми, свързани с наличието на енергия в дългосрочен план. Затова в Кадараш ще се изпълнява съответния проект. И този проект, както и други крупни проекти в области, които все още не са много познати и развити, е трудно да се правят прогнози или поне подробни и точни прогнози. Също времено обаче всички сме съгласни с това, че трябва да се работи в тази област, въпреки че много от технологиите ще трябва да бъдат допълни, допълнително уточнявани. В до 2020 години ще бъдат необходими милиарди 400 милиона за създаване на съоръжението. Това обаче тези суми ще бъдат аудитирани. Условията за финансиране на проекта бяха подробно обсъдени в рамките на специална работна група, създадена от Испанското председателство. Заключенията на тази работна група бяха следните трябва да се предвиди милиард и 400 милиона евро за периода 2012-2013 година. Предложението на комисията са за намиране на златната среда. По, а, за намиране на средства по рубрика 1А, т.е. да се вземат средствата от други програми, които са също важни за Европейския съюз и същевременно да се намерят така наречените нови пресни средства. Затова комисията предлага от една страна пре трансферирането на 460 милиона в рамките на рамковата програма през 2012 и 2013 година. При разглеждането на положението в селското стопанство за 2010 година установихме, че 400 милиона са биха могли да бъдат взети от там. Останалите 560 милиона могат да се намерят по подобен начин. Този метод е се прилага съгласно съществуващите разпоредби в междуинституционалното споразумение за вземане на решение с квалифицирано мнозинство в съвета. Обаче, юридическата служба на съвета подстава под въпрос това решение и някои държави членки също се противопоставят. Става дума за известна гъвкавост в регламента по силата на влизане в сила на Лисабонския договор. Сега, спеш, спешно ли е решаването на този въпрос или не? Ко... Комисията даде своето съгласие за а, необходимостта от създаване на а, наприемане приемане на проекта и на неговото финансиране. А, предвари, предварително предварително решение. Към края на септември ще има ново заседание на работната група по ИТЕР и ще трябва да видиме какво ще бъде позицията на бюджетните органи на Европейския съюз, като, като комисията би искала да може да съобщи, че нещата върват в правилната и положителна посока. За сега обаче нещата не стоят точно така, но се надявам, че парламента ще ни подкрепи. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин генерален директор. А сега давам думата на членовете на комисията, господин Еглов. Благодаря, господин председател. Имахме пространна дискусия по темата в групата на либералите. Е, трябва да ви кажа, че е, доста от е, критичните бележки, които ние подехме, бяха отчетени. Искам да кажа, че за нас ни е трудно да разберем как е трудно да се реализира бюджет. Ако имате марш, значи е, трябва да е, осъществите планираните е, разходи и приходи, аз не мога да си представя как може един бюджет да е толкова зле планиран. така че не смятам, че това е добра обосновка и обяснение. Като цяло обясненията за това как се оказахме в това положение, поне за нашата група, не са приемливи. Като цяло е добре да се подкрепи подхода на докладчика. Насочвам вниманието ви, че се предлага да вземем над 400 милиона да вземем от финансова перспектива 5 на ако става въпрос за научните изследвания, иновациите, аз не съм убеден, че може да се взема толкова много пари. Има много проекти, които в момента текат и да се взема толкова много пари, да се вложат тук, според мен не е приемливо. А, ние сега сме в подобна ситуация по отношение на стратегията 2020, както бяхме с Лисабонската, да не тръгваме по този път чрез погрешни решения. Така че в голяма степен подкрепям а, подхода на Раймер. Благодаря. Благодаря, Паур Рубрих. Благодаря ги в Комисията по енергетиката. А, ние обсъдихме въпроса пространно. Според нас проектът ИТЕР е основен изследователски проект, който ще трае е, дълги години. Затова смятаме, че трябва да спазваме дадената вече дума. Може би е добре да се направи една рационализация на проекта, а, за да може той да получи е, нов а, тласък а, е, и да се движат нещата а, по значимост. А, може би не е лошо в бъдеще по отношение на връзките с отношенията с съвета и по-специално за а, програмата за развитие или пък в, енер... в селското стопанство или пък където имаме нужда от по-интелигентни енергоисточници, да не се допускат съкръщения поради економическата криза. 2010 данните трябва да се отнасят всъщност за 2011 защото имаме ситуация а, по отношение на ИТЕР, когато финансовата ситуация се стабилизира. Та може би перспективата с 2014 може да е удобно място за да се вземат там свежи пари. А, видяхме, че е нужно да имаме енергиен, е, един а, енергиен е, по-активен е, подход. Е, може би за това не е необходимо съгласието непременно на съвета. Аз не виждам защо трябва да се съкръщава този проект с две трети или дори с една трета. Защо трябва да приемаме това предложение на комисията или на съвета? Благодаря. Следващият. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички сме до голяма степен съгласни с позицията на докладчика, но още веднъж се оказва, че сме изправени пред проблем, свързан с липсата на гъвкавост в бюджета и финансовата рамка. И трудно можем да приемем това. По отношение на 400-те милиона, верно е, че техниката на определяне на сумата може да се прилага, <clears throat> за да се успокои съвета, макар че четоводна клеч, е, гледна точка е малко странно. Но 400 е, милиона от рамковата програма. Не, не може да определяме приоритети и после да отнемаме от тях пари, за да ги влагаме в други приоритети. Защото всички приоритети са важни. И след това ще трябва остатъка да се финансира с подобен метод. Не, предпочитаме да ни се направи ново предложение. Ще продължим да настояваме за по-голяма гъвкавост и е, поле на действие, включително и в рамките на новата <clears throat> финансова рамка. И трябва по някакъв начин да намерим начин да, се, да, да, да решим тези проблеми, които редовно възникват. Сега Салвадор Гарига. Благодаря ви. Аз ще бъда още по-кратък. Тук ни се предлага а, нещо като кон за кокошка. Всъщност не може така да планираме нещата от бюджетна гледна точка. Аз съм убеден, че ако по Питате всички депутати в парламента, всички ще са съгласни, че ИДЕР заслужава двойно или тройно повече пари, защото това е един от големите проекти за бъдещето на енергията, борбата с промените в климата, развитието на технологията, но не и при тези условия както каза колегата Хайда, да се изтеглят пари от селското стопанство, от други рамкови програми, да се зареже половината и да се остави друг, другата половина от финансирането, да, да чакаме да ни дойде някаква гениална идея, това не е начин да се планира. Не е сериозно. Както винаги, комисията трябва да се притечена помощ на съвета, който редовно действа прибързано, без да отчита реалностите на многогодишната финансова рамка, но в този случай конкретно нещата са още по-сериозни, защото дори нямаме предложение за преглед по средата на периода и не знаем каква ще бъде оценката. Не мисля, че е, ще я получим. Не знаем как многогодишните програми се осъществяват и при това положение смятам, че бюджетният орган, какъвто е и парламента, не може да приеме предложението на Европейската комисия, която все пак още веднъж се опитва да намери пари там, където ги няма. Но в този случай не приемаме това предложение ще трябва да се свържим с управителния съвет на ИТЕР или ще изчакаме оценката в средата на финансовата рамка или финансирането на ИТЕР трябва да бъде препратено към преговорите по следващата финансова рамка. Моля ви се остават още желаящи да се изкажат. Моля ви бъдете кратки. Виждам, че се очертава консенсус в нашата комисия и мисля, че можем доста бързо да приключим. Госпожа Изабел Дюрон. Благодаря, господин председател. Съвсем кратко. Когато правим сравнение, бих добавил още едно. Ние, зелените, не обичаме като цяло проекта ИТЕР, а още повече не ми хареса, когато се осъществява на части, на парче. И това парче се прави по начин, който абсолютно не е сериозен. Смятаме, че когато започнат преговорите по новите, новата финансова рамкова и финансирането на приоритетите от 2020 година, ще възникнат нови проблеми, а тук сега ни се предлага вече финансиране на парчета от ИТА. Това е лош метод Плюс това за нас проектът е много спорен. Няма да правя сравнение с Галилео, който е, е интересен и полезен индустриален проект, което според мене не въжи за ИТЕР, но това е по същество. Тук става въпрос, че начина на финансиране не е приемлив и ще трябва това да се обясни на управителния свет. Методът не е добър. Ние трудно можем да защитим позицията си, когато ще определяме бюджетните приоритети. Благодаря, господин Лавия. Господин председател, напълно споделям становището на докладчика. Искам да задам допълнителен въпрос към комисията. Когато обсъждаме тук, предвиждаме, че от е, е, рубрика 2 ще бъдат е, отнети 400 милиона евро. А, освен това, в поточка 24 година се вижда, че в рамките на баланса за 2010 година за първите месеци, първите месеци сме а, имали по-малки 241 милиона евро по-малко, но 128 милиона евро допълнителни са били получени. Което показва, че сме превишили разходите с 271 милиона евро, така че в, от една страна се оказа, че похарчим повече, отколкото сме предвидели, от друга страна предвиждаме да а, отчислим, да, а, да, да вземем нови 400 милиона, за да финансираме е, ИТЕР. Благодаря, господин председател. Управлението на големите проекти в Европейския съюз не е съвършено. Нека не забравяме какво е направено за ИТър до сега. Ако не, не започнеме с структурни промени още от сега, то това ще бъде една бездънна яма ще има непрекъснато допълнителни разходи. През 2008 година бе проведено изследване, подробно изследване за Галилео и Итър. Тогава в това изследване бе израз, беха изразени критики към начина по който се сключват договорите и по който се управляват. Затова аз приканвам Европейската комисия да а, да, да, да извърши съответните промени. Ние на практика не знаем какво точно става. Мисля, че тези, които управляват, изпълняват проекта, трябва да имат допълнителна информация и трябва да се направят структурни промени. Само тогава ние ще се съгласим с начина по който се управлява проекта. Калъм е в централната част на моят избирателен район. За мен това е много важно и съм горд като консерватор и като европейски парламентарист, че Европа оценява необходимостта от тази технология, тъй като термоядреният синтез дава голяма част от енергията, не може така да махаме, да отмахаме с лека ръка. Е, затова ми се струва, че трябва да внимаваме и не може да кажем, че не искаме да имаме нищо общо с това. Сега това е сериозен проект, може да е вярно, че има проект. Добре, е хората, които ръководят проекта, да дойдат да ни разкажат какви са тия затруднения, за да бъдем по-просветени, вземайки решения, както казаха и колегите ми днес. Според мен, ако комисията ни Последва съвета да поиска още консултации и решаваме още по-нататък. Кой знае какво ще стане? Ако не решаваме сега, 2013, може да се окаже, че до тогава проекта ще е престанал да съществува, ще поемли отговорността, че с лека ръка сме прекратили една възможност за енер... повишаване на енергийната сигурност на Европа. Трябва, мисля, да се върнем от началото а, и да обмислим а, всичко това още веднъж. Благодаря, Джеймс. Ако кон... Е, британските кон... консерватори са за, значи трябва да си помислиме дали да бъдем против. Още четири души искат да вземат думата, но ще прекратиме след това, защото дневният ни ред е много натоварен. Казах, че има консенсус, но на практика няма много голям консенсус, има по-скоро разногласи. Госпожа Карвай. Първо, аз смятам, че ИТЕР е много важен проект. Това е първия толкова мащабен проект в Европа и също така смятам, че това е много важно за бъдещето на Европа. Тези технологии са много важни за бъдещето на Европа и трябва да бъдем гъвка вино. ако погледнем по-близо проекта ИТЕР, не става дума само, само за гъвкавост. Много, много, много е, много е рано за допълнително финансиране. Мисля, че като че ли има нещо недостатъчно оптимизирано в, самото, в самата концепция и структура на проекта. Затова съм съгласна и подкрепям колегите, че трябва да преразгледаме структурата, управлението на този проект, защото от една страна, разбира се, не трябва да спираме изпълнението на проекта, но ако не, не, промен, не промениме структурата още сега, ще се сблъскваме непрекъснато с проблеми. Така че, нека направим един подробен анализ на създалите се проблеми, на прич... първопричината на тези проблеми и а, сме извършим структурни промени, за да избегнем за бъдеще а, предпоставки за при възникването на същи проблеми. Господин <clears throat> Благодаря, господин председател. Аз съм убеден в голямото значение и бъдеще на проекта ИТЕР. Не се съмнявам в тях. Въпреки това, там има огромни проблеми. Не бива да смесваме в едно бъдещето на проекта с по-скоро процедурните затруднения, които стоят пред нас сега. Тези неща искам да бъдат разграничени. Имам въпрос към комисията. Това е глобален проект. САЩ, Япония се присъединяват към нас в този проект. Ние като Европейски съюз трябва да сме, горде, да сме горди, че а, е, проектът е установен а, в Европа, а не в тези държави. Та, искам да попитам, допълните разходи до 2020 година, това общо ли а, е, всички допълнителни разходи ли са или само нашият европейски дял от а, е, тях. Тоест, е, е, има ли шанс е, допълнителните разходи да се поемат от части, съответно и от другите държави, участнички в проекта? Благодаря. Благодаря. А сега господин Сорян. Благодаря ви, господин председател. Съгласен съм, че става дума за много важен проект и нека не изхвърляме бебето с мръсната вода. Но като докладчик по бюджет 2010, аз не мога да възприема подобно решение. Считам, че наистина има консенсус, консенсус както отбеляза господин председател. Глобално има консенсус, но нашата комисия не може да приеме предложения метод. Сега, дали Нали сега разбираме проблемите по същество Ние по, поначало бихме искали да определиме какви са разходите, първоначалните разходи и този милиард и 400 милиона, но това, което не можем да приемеме е от сега да намериме решение на бъдещи проблеми, като по този начин е, възпроизведеме съществуващи проблеми. И сега госпожа Янсен, която ще бъде последния изказващ се. В моята политическа група има различни мнения. Някои са а, така много воодушевени. Аз самята съм, считам, че става дума за един много важен проект и смятам, че Европа трябва да играе важна роля и да има ясно изразена позиция по въпроса. Разбира се, ние също трябва да поемеме нашата част от проекта, но проекта е едно, финансирането на проекта е нещо съвсем друго. И за това ми се струва много неуместно и неприемливо да търсиме средства от тук, от там. И в крайна сметка комисията ни, е, слаг, ни притиска до стената и ни казва това или нищо. Така че, разбира се, трябва, трябва да има преглед средносрочен, средносрочен междинен преглед и че това ще стане след няколко седмици или месеци, но трябва да разгледаме различните проекти, един по един, Галилео, ИТЕР, е, всички разходи, които проистичат от е, Лисабонския договор, защото в е, противен случай ще се сблъскваме с айсберзи един след друг. сега. Благодаря ви. Сега ще помоля Раймер да обобщи дебата и да ни предост... да ни каже какви допълнителна информация ще иска от комисията, която вероятно ще ни бъде предоставена писмено. Искам преди това да, да направя два коментара. Първо, струва ми се малко странно Европейската комисия под натиска на съвета да отказва до сега предложението за преразглеждане на текущата финансова рамка, с изключение на един проект. Верно, проект е изключително важен, който не получава подкрепата на всички членове от комисията, но повечето смятат, че проектът е значителен. Има и други проекти, но този е международен и в него Европейския съюз играе водеща роля. Същевременно обаче за парламента е доста трудно да вземе решение. Той от месеца иска преразглеждане на финансовата рамка в предложение на Лисабонския договор, получава систематичен отказ по някакви общо бюджетни съображения. И има някакви намеци от съвета, че се държи безотговорно, искаха да променя таваните. И също времено, когато се появи една важна тема за съвета и за комисията, трябва да приеме таваните или преразпределяне. Поред мен тук въпросът е политически и е не, съвсем не е маловажен. Забавното в текста е, че се, нищо не се иска за 2011 година. Всъщност първите допълнителни разходи започват през 2012 година. Не се чака следващата година, а се взимат 400 милиона от земеделския бюджет за 2010 година. Виждаме къде е изкушението. И ние като бюджет на комисия трябва да го обсъдим това помежду си. Ако тези 400 милиона не бъдат взети сега, има риск да се получи излишък при изпълнението на бюджета в края на годината, отправя на проверката, за която настояваме и тези 400 милиона да бъдат върнати на държавите членки. Така че ползата от предложението на комисията и едно от добрите и страни е това, че запазва излишък за една европейска политика. Излишък, който иначе ще бъде върнат на държавите членки. Така че преди да кажем не, нека добре да помислим. За жалост обаче, изслушвайки депутатите, установявам, че тези, на които харесва този разход, не, не, не харесват а, прихода, обратно тези, които харесват прихода, не приемат разхода и е трудничко да се стигне до някакво мнозинство. Господин докладчик, ако искате да направите за обобщението. Да, благодаря ви. Смятам, че мога да се съглася напълно с вас, господин председател. Въпроса за а, приноса на другите заинтересовани страни е важен. Необходимо е да получим информация и да продължим да говорим с отговарящите за проекта ИТЕР. Всъщност говорим не толкова за процедура, а за политически въпроси. Верно е, че става въпрос за бюджетни, технически аспекти, но опираме в крайна сметка до политически аспект. Съгласна съм с госпожа Карвайо. Нека да изходим от принципа, че предположенията на Джеймс Елис са абсолютно точки, точни. Имам чувството, че за мнозинството депутати ИТЕР трябва да получи подкрепа и а, трябва да се поощри европ... водещата роля на Европейския съюз в този проект. Но за тази цел е необходимо съветът и комисията да отчетат трудностите, с които се сблъскаме и да направят ново предложение за финансиране, което да постави през следващите години ИТЕР на солидни основи, а не да го финансира на част по лъжичка, да определя отделни траншове, които ще ни принуждават да водим непрекъснато преговори в продължение на 3-4 години. Ако всяка година ще трябва да договаряме размерите на финансирането, ще станем за смях. Затова а, моля генералния директор и а, докладчиците, предвид съвета за ИТАР, който ще се събере в края на септември, да потърсят а, нова формула и мисля, че парламента може да реагира по-положително мисля, че и съвета можеше да направи по-решителни крачки. Аз нямам нищо против възоснова на едно подобрено предложение да се опитаме да съгласуваме позициите си през ноември, за да се опитаме след това в преговори да стигнем до едно взаимно приемливо и разумно съвместно решение, но само при условие, че бъде отчетено всичко, което споменахме днес. Така че може да считате всичко, което чухте днес, като становище на Комисията по бюджета към Европейския парламент. Тук не, не, не трябва да се започва с това, нали ще се отнема 400 милиона от категория 2, седната рамкова програма, защото в крайна сметка ние тук в парламента трябва да одобрим това с мнозинство. Ако по се загуби мнозинството по различните проекти, много трудно ще стигнем до някакво решение. Затова си позволявам да посъветвам комисията да преразгледа позицията си, да я подобри и тогава вече ще сме готови да се включим в преговорите. Верно е, че нищо не е предвидено за 2011 година, но защо да не се използват кредитите, които остават за 2010 година, като се промени категорията им. Това се предлага, но ние не можем да приемем това така частично. Искаме комисията да предложи цялостен пакет в рамките, нали, отчитащ възможностите на финансовата рамка, защото не бива да забравяме, че съществуват и други проекти трябва нещата да бъдат подготвени много добре, преди да се започне процедурата по съгласуване в края на ноември и началото на декември. И нека решението да бъде по-прагматично от това, което ни предлагат в момента комисията и съвета. Благодаря а, на генералния директор. Ще продължим да обмисляме тази тема. Сега преминава към точка 12 от дневния ред обмен на мнение по доклада на госпожа Андреасен за подобряване на економическото управление и рамката на стабилност на Европейския съюз и в частност в еврозоната. Госпожо докладчик, имате думата. Господин председател, <clears throat> мисля, че това, което обсъждаме е насочено към предаване на нов тласък на пакта за стабилност и растеж, който в момента е доста заблатено място е попаднало поради необръщане на внимание на проблемите му. Големи и малки държави се включват в пакта, а после го нарушават а, дори съдът на европейските общности обърнаха внимание на това. Смятам, че Европейския съюз не се отнася сериозно към въпроса за прилагане на санкции, санкции при нарушение и тогава нямаме е, убеждението, че има сериозно желание да се излезе от тази криза. Процедурите са на лице, трябва просто да се спазват. Затова призовавам съвета да, към действие. Вторият аспект, който според мен ще доведе до успех за обновяване и съживяване на пакта, е да се включат националните парламенти. Те трябва да могат да определят преките е, мерки и участие за да се гарантира спазването на изискването на пакта. От бюджетна гледна точка, това, което е важно, е, че гарантите за спасителния проект от 60 милиона с държавите членки. Много от тях също са в криза. Затова призовавам комисията да установи как се отразява на кредитния рейтинг на Европейския съюз това и да подреди по приоритет разходите в бюджета в случай, че трябва да се плащат поетите гаранции. Благодаря. Благодаря, госпожо докладчик. Госпожа Андресен подготви едно кратко, но много ясно становище. Гъран, имате думата. Аз също ще бъда много кратък. Разгледах е, предложенията на госпожа Андресън, но те не, те не са в съответствие и не отговарят на позицията на моята политическа група относно пакта за стабилност и новите механизми за стабилизиране. Така че ние няма да подкрепиме това становище и най-вероятно през следващите дни ще внесеме предложения. Благодаря, господин Гарига. Благодаря ви, господин председател. Аз няма да бъда толкова краен, колкото гъра, но смятам, че точка едно – че по точка едно всъщност ние нямаме, не, нямаме правомощия да обсъждаме изли, дефицита и излишъка в дефицита. Мисля, че този проблем трябва да се обсъжда в Комисията по парични въпроси. Мисля, че госпожа Андресън е права, когато споменава че трябва да се спомене механизма, тъй като той има пряки последици на таваните и на целият процес на стабилизиране. Считам, че точка 1 е неприемлива за различните политически групи. Считам, може би, че доклада може да се приеме след внасянето на известни изменения, но бих искал да продължиме срока за, внасяне на изменения до 17. Нека не забравяйте, че до 15 трябва да внесем измененията по бюджет 2011, така че нека да разполагаме с още два дни за внасяне на изменения по този доклад. Благодаря от Записвам си вашето предложение за удължаване на срока от 15 до 17. Не съм против подобно предложение, но след като е, сме решили да гласуваме на 27, 28, 29, когато ще има така наречено маратонно гласуване, това означава, че измененията ще бъдат на ваше разположение само на един единствен език, тъй като няма да може да се извърши превод междувременно на всички езици. Ян Ан Йенсен. Благодаря ви. Господин председател, получихме доклада само на един език. Бяхме предвидели този срок до 17 септември, така че съм съгласна с Салвадор Гарига. Всъщност, за мен въпроса с 60 милиарда само за един инструмент, който разглеждаме тук в бюджетната комисия, е всъщност от основно значение. Точно по него трябва да се произнесем. И там това е много важен за моята група. Благодаря ви. Няма ли други желаящи? Госпожо докладчик, ви искате ли да се изкажете пак? Благодаря. Аз не мога да отговоря на Тьоран Фей, защото не ми даде никакви подробности. Що се отнася до казаното от колегата Гарига, важно е, макар да не е в прерогативите на тази парламентарна комисия да се занимава с санкциите, важно е да ги имаме предвид. Е, ако не, е, цялата инвестиция ще бъде е, поставена под заплаха и ще се обезмисли. Що се отнася до думите на Ани Йенсен, тя каза, че насочва вниманието си към 6 милиарда. Нямам нищо против. Благодаря ви. Наистина, това е сюжет от огромно значение за бюджет. Разбира се, е, основната водещата комисия е економическата, но ние сме подпомагаща комисия и сме обсъждали по повод е, е, седмата бюджетна линия тази тема и ако искаме да има финансова сигурност в еврозоната, трябва да се уверим, че механизма на финансиране, който приехме на 9 май, функционира добре, за да им, финансовите оператори да имат доверие. И ако искаме тази политика да стане постоянна, трябва на всяка цена механизма да функционира сигурно и от правна и от бюджетна гледна точка под натиска на събитията, потребността да се действа бързо, успешно, взехме така решение и резултата е позитивен. Ако нямаше това решение от 9 мая, можеше да стигне до катастрофа. Но за сега нещата още не са напълно оталожени. Това е напълно нов механизъм. И трябва да направим така, че е, механизмът от бюджетна гледна точка да бъде добре обоснован. Сега предлагам срока за внасяне на измененията да бъде определен на 17 септември по обяд, като ще се опитаме да осигурим превод в максимална степен. Сега, благодаря на докладчика. Можем да преминем към точка 13 която ще е последната, която ще обсъждаме днес, защото отложихме другите. Давам думата на заместник председателя Калфин, който ще говори за а, проекта за гаранция от Европейския съюз, на, а, което ще се дава на Европейската инвестиционна банка. Директора за международните е, дейност на Европейската инвестиционна банка е тук. Благодарим му за присъствието. Господин докладчи. Uh, Уважаеми колеги, вече започнахме в общи линии да обсъждаме темата. Днес пред нас е един работен документ, който предлагам на вашето внимание – който по-скоро поставя нови въпроси, на които трябва да намерим отговор, преди да приемем окончателния доклад на парламентарната комисия. Това е едно предложение от комисията, което имаме пред сега и то се базира в голяма степен на работата на групата на мъдреците, на експертни мнения, Та, това предложение на Европейската комисия определя рамката до 13-та година по отношение на мандата на е, Европейската инвестиционна банка извън територията на Европейския съюз. Знаете, че този мандат на практика включва всички сфери, но някои дейности са на други територии. Сегашният мандат е до октомври до година, 11-та година. Та преди това наистина искрено се надявам, че няма да създаваме ненужно напрежение с приближаването на крайния срок, в който трябва да вземем решение. Преди това трябва да постигнем съгласие с съвета, като част от а, процедурата за съвместно вземане на решение за продължаване на мандата до 13-та година. Когато говорим за удължаването на мандата на Европейската инвестиционна банка за външни дейности, трябва да отчитаме а, пер, перспективата, която се представя в а, доклада на групата на мадреците. Ако си спомняте, тя се оглавяваше от господин Мишел Камдесю. И там се предлага също да се определи по-дълъг срок. Тоест, там се говори за това как ще се работи в Европейската инвестиционна банка след 13-та година. Той дава много интересни предложения за организирането на дейността на Европейската инвестиционна банка и аз мисля, че като обсъждаме изтичането на мандата, трябва да отчитаме най-малко някои от възможните решения предвид на средносрочното развитие на нещата. Предложението Европейската комисия, според мен, дава много добра основа за работа на Европейския парламент. То се опира на много широк кръг становища, не само групата на мъдреците и външни експерти, но има и други заинтересовани страни. Например, държавите получателки е, на гаранциите, неправителствени организации също активно проявяват интерес, когато се е, обсъжда този мандат на банката. Комисията предлага а, текст, който позволява много по-добра координация между целите на Европейския съюз и оперативната дейност на банката. Това е първото, което трябва да се отбележи. Защото когато говорим за мандата по отношение на външни дейности, на финансовият инструмент на Европейския съюз, ние трябва да видим как той осъществява политическите цели на Съюза в тези региони. Така че предложението на Европейската комисия представлява важна стъпка в синхронизацията на тези политически цели на Европейския съюз с инвестиционните на банката. Второ, предложението на Европейската комисия също така създава по-добри условия за координиране на процеса на вземане на решения в Европейския съюз, различните му институции и Европейската инвестиционна банка. Трето, предложението на Европейската комисия създава много по-единна база за функционирането на банката извън Европейския съюз, като определя общи хоризонтални цели на високо ниво и след това ги дава като конкретизация за районите. Тези цели на по, от по-висок ранг сами по себе си способстват за по-единна политика на самата банка извън Европейския съюз. Трябва да кажа, че вече е натрупан много добър опит по отношение на работата в тези региони и е изключително важно, когато се върви напред, да се опираме на вече постигнатото. И има различни предложения, които идват от Европейската инвестиционна банка и те също заслужават голямо внимание е, предвид на съзвучието с високите приоритети на нашата парламентарна комисия. Има обаче и някои проблеми, които трябва да отчитаме преди да решим как да гласуваме по окончателния доклад. Трябва да кажа, че струва ми се становището на съвета е много консервативно. То отразява досегашната организация. Т.е. подкрепят се някои от предлагането Европейската комисия промени а, по отношение на общите условия, но не и промени по отношение на общите параметри на а, дейността на банката. Два са основните проблема, които трябва да имаме предвид, когато оформяме становището на нашата парламентарна комисия и на парламента. Първата се отнася до общата цел на Европейската инвестиционна банка. Желаем ли банката да има капацитета да действа като част от една организация насочена към развитието. Това е тема застъпена в доклада на Къмдесю. Той предлага да се мисли за банката като за координатор на различни политики за, по отношение на развитието. Значи това е Въпросът е, искаме ли по-силен капацитет, който да позволява на инвестиционната банка да работи за постигане тези е, цели на развитието или Европейската комисия ще даде друго решение, т.е. това да се осъществява чрез инструментариум извън Европейската инвестиционна банка, но според мен това е една от основните теми, които трябва да обсъдим. Второ, за таваните, е, в чието рамки функционира на банката, осъществявайки дейността си на различните региони. Има нови държави, които се включват като допустими за даден регион, а, а регионалният таван остава същия. Имайте предвид, че в някои от регионите дейността на банката бе изключително активна и почти 60% от таваните вече са достигнати, преди да е достигнат средата на срока на мандата, включвайки нови държави. Трябва да си даваме ясна сметка. А, възможностите на инвестиционната банка ще намаляват да, а, що се отнася а, до дейността и в а, регионите съседни на Европейския съюз. След това искам да ви обърна внимание на няколко други въпроса. Първо имаме институционна роля, когато определяме приоритетите на банката. Имаме силна позиция от страна на Европейската комисия, но също така трябва да имаме предвид а, и службата за външна дейност, която току-що създаваме и как тя ще способства за формирането на тези задачи и роли. Смятам също така, че Европейския парламент трябва да поема отговорността и да следи а, развитието на тази дейност и какви са резултатите от дейността на банката в държави извън Европейския съюз. На второ място, ако искаме тази банка да има по-ясни цели за развитието, трябва да и дадем и по-ясни критерии за определение на тези е, цели на развитието и как е, да се извършва наблюдение по-етапно за осъществяването на тези цели за развитието. Ако навлезем в детайлите, ще видим, че там е, въпросите са не един или два. Има и още един въпрос, който се отнася а, пак много важен, до а, сътрудничеството с другите международни институции. В това отношение Европейската инвестиционна банка работи с а, различните подразделения на Световната банка, национални органи за развитие, други а, финансови институции, търговски или не, които се занимават а, с развитие или чисто финансиране. А, а, според мен в доклада на Камдесю се дава някакъв много важен а, ценен съвет да се даде възможност на различните донори в един регион да координират а, а, дейността си и да се консултират, да обменят информация за това какво правят в дадена страна. Мисля, че това трябва да се обсъди по-подробно в бъдеще. Ние трябва да поне да започнем да очертаем рамката на дискусията поне веднага. А, между другото, имаме много добър опит. Добър е опита на Европейската инвестиционна банка, работейки съвместно с други финансови институции в някои региони. Друга тема, която трябва да имаме предвид е а, сливането от една страна на европейските безвъзмезни фондове и на заемите от инвестиционната банка. Много често такова едно сливане ще подобри достъпа до фондовете на инвестиционната банка и ще даде възможност за по-активна дейност в държави, които нямат висок кредитен рейтинг. Това са бедните държави, а според мен именно това е нашата цел. И тук мога да кажа, има много добър натрупан опит и пак, ако погледнем детайлите, има доста въпросителни. Това също трябва да е един от основните въпроси, които да вземем под внимание. Има и други въпроси, касаещи прозрачността, възможността на НПО-та, на държави бенефициенти да извършат наблюдение върху дейността на е, Европейската инвестиционна банка. Огромно е подобрението през миналите няколко години в това да се работи а, с, с определени заинтересовани лица, от друга страна се изключват а, с, стопански субекти, регистрирани в данъчни обежища и от друга страна предвид на натрупания опит на Европейската инвестиционна банка, в това отношение не би трябвало да се очакват проблеми. И накрая, без да съм много изчерпателен, но все пак да набележа основните теми, които трябва да обсъдим, стои въпроса за освобождаването от допълнителния мандат. В Европейската инвестиционна банка имаме един фонд от 2 милиарда, който е в резерв. Комисията предлага да се освободи от резерва тази сума и банката да може да ги включи в дейността си като допълнителни средства. Продължението е да се даде възможност на банката да финансира проекти за намаляване последиците от изменението на климата в различни държави. Това е добра идея, без да навлизаме в конкретика по отношение на а, таваните, има специфика за всеки регион, но все пак, ако ние се съгласим да се освободят а, тези резервни средства, както бих ви предложил, може да видим, че а, трябва да разгледаме и въпросите за допълнителното финансиране. Някои държави дали искаме да има допълнителни критерии. Примерно, ако се финансират проекти в Китай или Индия, дали искаме тези държави да изразяват съгласие с вижданията на Европейския съюз, примерно в Копенхаген или други форуми по отношение на климатичните изменения, или просто им даваме карта бланш без никакви ангажименти за позициите на държавите бенефициентите. Господин председател, това са основните теми, които трябва да обсъдим. А доста напрегнат е график. Това е видно от бюлетина на КОБО. искаме края на октомври, последната седмица на октомври да се представи доклада. Преди това имаме седем парламентарни комисии, които а, трябва да се включат в формането на това окончателно становище. Аз лично а, се старая да координирам с другите комисии. Като стигнем до окончателния доклад, мисля, че нещата ще са изчистени. Повечето от въпросите вече ги споменах. Повечето имаме яснота. И ако имаме съгласие, до януари може да гласуваме в пленарна зала. Ако ни трябва допълнително време за помирителната процедура с съвета, това трябва да стане определено първия месец на следващата година за да може най-късно пролета на едната година да имаме решение, без да създаваме проблеми за функционирането, за дейността на Европейската инвестиционна банка в регионите извън Европейския съюз. И така по отношение на сроковете ще бих ви предложил да направим всичко възможно. Работата по въпроса, който е от изключително политическо значение за мнозина, да върви а, гладко. Благодаря. <clears throat> Благодаря. Никой ли не иска? Хелга. Благодаря ви за тази за това изказване и за информацията. Много и много интересен въпрос. Какво трябва да бъде бъдещето инвестиция? инвестирани, каква трябва да бъде бъдещата инвестиционна политика на Европейската инвестиционна банка и доколко трябва да участват държавите членки в това. Но има така по политическо несъгласие между Франция и Германия. Дали трябва да се намери политическо разрешение на въпроса или това. Вие имате ли някакъв отговор на, на този въпрос или, или избягвате? Става дума за инвестиционно, за Европейската инвестиционна банка, нали? Да, това е все пак един малък нюанс. Някой друг иска ли да вземе думата? Искам да благодаря на докладчика и след отличното му представяне да подчертая политическото значение на залога, Както самият той припомни, групата на мъдреците, ръководена от бившия генерален директор на Международния валутен фонд, господин Къмдеса, Къмдесю има а, учтивостта да дойде пред нашата комисия преди да направи публични изявления и да направи своя проекто регламент. Има много важни политически аспекти в този проект. И по-специално в период, когато парите намаляват, стават все по-редки, по-ценна стока и няма да се изненадам, че ако не се споразумеят трите институции, да се продължи да се дои дойната крава е, Европейската инвестиционна банка за финансирането на европейските проекти. Не се предлага в регламента да се каже как заемите от Европейската инвестиционна банка ще се разпределят между вътрешни и външни проекти, но това си остава все пак на фона на нашия дебат за бъдещето на Европейската инвестиционна банка. Освен това, както каза господин Калфин, помощите за проекти в развиващите се страни са включени в ролята на редица финансови институции, например в Световната банка, регионалните финансови институции и даже някои институции, които още са в, на стадии проект. През ноември, ако политически всичко върви добре, се предвижда нова среща на върха за Средиземноморския съюз като една от темите е създаването на банка за Средиземно море, Средиземноморския регион. Дали ще бъде взето такова решение, не се знае и каква връзка този тази нова е, институция ще има с Европейската инвестиционна банка, все още не е определено, но още от сега не е лошо да помислим е, как да се използват е, най-добрите инструменти преди да се създават нови и по какъв начин тази нова възможна, възможност, която се дава с този регламент на ЕИБ, да се хармонизира с другите институции, които се създават. Както каза господин Калфин, съществува и проблемът с политическите условия за отпускане на заеми. Темата е изключително деликатна. И трябва да кажа, че Европейския съюз никога не се е оказал много ефикасен по отношение на помощта или даренията, които се отпускат от е, европейския бюджет. Ние сме е, втърдявали условията на хартия, но на практика в санкции се взимат изключително рядко при неизпълняване на условията. Така че Знаете, че когато въпрос за заеми, нещата стоят друго яче. Един заем не е помощ и е нормално, когато се е, дава е, заем да се сложат. Условено официално не. Неофициално може би. И знаете, че по тези въпроси ръководителите на ЕЙБА също имат право на глас. Това е в рамките на професионалната етика. Такава е нейната практика и ние трябва да отчитаме това. Просто маркирам тези въпроси, за да подчертая важността на казаното от докладчика ни и да ви кажа, че това предложение, което се прави сега, още от сега придобива специално значение. Няма други желаящи да се изкажат, от което заключавам, че е, насоките на нашия докладчик се приемат. Господин генерален директор, искате ли да направите коментар? С удоволствие, господин председател. Мисля, че казаното от вас и казаното от докладчика е от голямо значение за нас. Искам да припомня, че Европейската инвестиционна банка действа по пълномощие извън рамките на Европейския съюз. Това са насоки, които ни се дават от съвета и парламента. Така че ние на, на, на практика подкрепяме и даваме облик на политическата ориентация. Така че това е всъщност един, едно начало на отговор на въпроса, който беше зададен. Дали става дума за борбата с промените климата или а, за подпомагане на заетостта в страни, където има промена в иммиграционните потоци и така нататък. Аз а, е, много, много ми хареса, че не, не смятате за дойна крава, но наистина банката и бюджета могат да свършат много добра работа, тъй като гар, гаранциите, които ние даваме, в крайна сметка не, не струват една стотинка да не на, на некоплатеца и, а също, и същевременно дават възможност на, на банката да, от, да отпуска огромни кредити. Така че мисля, че това наистина е много е, так положително и ще продължиме да работиме в същата насока. Що се отнася до проблемите повдигнати от докладчика, мисля, че те са много злободневни и ние също смятаме, че това са неща от ключове значение. Няма да се спирам подробно на всеки един от тях, но въпросът свързан с развитието е от голямо значение. Мога а, само да преповторя казаното от господин Камдесю и ком, комитета на а, мъдреците. Дайте ни възможности не само а, като като хора, но и достъп до а, а, безвъзмезни кредити. Според нас, може би, от гледна точка на, ефект, на ефект, ефективността можем да, можем, можем да, да, да ви покажем всъщност ефективност и ефикасност и, и а, съотношението между двете с цифри. А, през последните две години а, имаше така известно безпро... липса на, на, на, на, на, на средства спрямо целите, които си бехме поставили, а що се отнася до ролята на парламента, ние намираме, че тя е от огромно значение, първо за постигането на целите, които сме си е, поставили. Но ако парламента иска да, да, да участва е, пряко в, е, в е, управлението и в прилагането, мисля, че това би създало известни трудности. Може би оставете изпълнението на самите нас. Що се отнася до проблемите, свързани с меха... механизмите за отпускане на кредити, те са много важни и ние ви благодарим, че, че, че сте навлезли в подробности. Що се отнася до, прозрач... до прозрачността, знаете, че ние сме водещи в тази област и понякога дори ако, ако трябва да бъдем е, е, честни, че, че това води до, до известни проблеми. Защото дава възможност на някои страни да се боричкат помежду си и това не, не, така не, не създава една здравословна атмосфера. Що се отнася до а, страни, които а, така имат, имаха положителен или отрицателно отношение относно решенията в Копенхаген по въпросите с климата. А, това е един деликатен проблем. А що се отнася до Китай? Не че, не, че Китай има нужда от пари, но Китай има нужда от техническа експертиза и ние можем да им помогнем да изберат правилния продукт, а не който идея. Така че те а, така, с а, голямо задоволство приемат нашата техническа експертиза. И това също трябва да бъде взето предвид при оформянето на вашия доклад. Благодаря ви, господин директор. Комисията няма да се изкаже по тази тема. Господин докладчик, искате ли някакви заключения да направите? Мисля, че че дебата ще бъде много интересен. Аз съм абсолютно съгласен с казаното от господин Курт относно ефективността на е, европейските политики и ролята на банката за прилагането на практика на тази политика и ролята, за ролята на парламента. Като цел, целта е да, да се е, обсъдат резултатите и да се види по какъв начин Европейската инвестиционна банка допринася за осъществяването на политиката на Европейския съюз. За това мисля, че можем да продължим да работим заедно в е, тази насока. Благодаря, господин докладчик. Що се отнася до сроковете, значи вашето предложение е съвпада с а, записаното в Коко Нюз, Кобо Нюз, 27 е, октомври. 4 ноември за внасяне на изменението и се надяваме, че на 1 декември ще можем да приемем доклада, като имаме предвид, че три, трите комисии, които трябва да, да, да дадат становище, външна търговия, е, външни работи и развитие ще, ще внесат тези становища до 27 ноември. Ако няма други желащи да се изказват, мисля, че приключихме с точките записани в дневния ред. Запознайте се с документите, които са за, а, на разположение знаете, че ще имаме едно един маратон от 25 до 29 септември. Възможно е другата седмица в Страсбург, понеделник вечерта, да имаме изваредно заседание, но това ще го решиме с координаторите. Господин председател, по процедурен въпрос за фонда за приспособяване към глобализацията. Предвид на това, че отложихме трите доклада на госпожа Матера, а, има ли някаква крайна, крайен срок за измененията по тях? За момента не сме го определили. Ще ви съобщим, когато се определи. Благодаря. Закривам заседанието. Нека координаторите да останат. Ще изчакаме другите да излязат, за да може за още половин час да се възползваме от преводачите.